И така, моля всички колеги да заемат местата си. Първата ни работа сега е едно малко гласуване, така да се каже, след което ще ни посети комисарят Борг. Първо гласуваме точка 10 от дневния ред оценката на въздействие върху околната среда. Това е докладът за НОНИ. Всички носят ли си електронните карти за гласуване? Докладчика, желаете ли думата? Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Днес ще гласуваме доклада относно оценката на въздействието на някои публични части проекти върху околната среда. Имаше няколко тристранни преговори. Благодаря за добрия климат на сътрудничество между всички участващи, включително и докладчиците в Сянка защото наистина стигнахме до оптимален резултат. Бяха внесени дребни изменения в директива 92 от 2011 година, така че тя ще стане по-прозрачна, ще отчете потребностите на многообразието от биологични видове, здравеопазването на населението. Освен това се предвижда централен портал в всяка държава членка, както и арбитражен механизъм. За съжаление обаче не успяхме да прокараме всички предложения, които имахме през октомври. Имаше малко блокиращо мнозинство в съвета някои от предложенията бяха свързани с много важни моменти, например за шистовия газ. Там не можахме да се наложим, тъй че според мен сега към европейската общественост се отправя опасно послание. Все пак компетентните органи имат право да вземат независими решения по отношение на оценката на околната среда и общо взето смятам, че трябва да подкрепим текста, да гласуваме за. Искам да благодаря изрично и на колегата Емилиано за изключителната подкрепа, която ни отказва. Благодаря.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

Следваща точка за гласуване е възражението срещу делегиран акт, определяне на специално, определение за специално създадени наноматериали. А, имате ли всички списъка за гласуване? Започваме гласуването, то е електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Е, СИД имат един глас в повече. 32 ма за, 20 против, 0 въздържали се. Втора част, начало на гласуването. Електронно отново. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 27 за, 26 против, приема се. Трета част, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 34 има за, 22 има против. Приема се. Преминаваме към заключително гласуване на целия текст. Начало на електронното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 31 за, 23 против, 2 въздържали се, приема се. Weiter geht's mit Tagesordnungspunkt 13. An 13 точка – етикетиране на държавата на происход при месо в преработени храни. Е Електронно гласуване начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 45 за, 12 против. Приема се. Nun kommt unser Gast. Ето, че нашият гост пристига. So, ich bitte doch alle jetzt die Plätze einzunehmen. Моля всички да заемат местата си и на задните редици също. Виждам, че се водят преговори между социалисти и либерали, но може би не е зле да ги отложим, за да си свършим работата както трябва с господин комисаря Борг, клониране на животни за хранителната верига. Знаете, че въпросът предизвика известно вълнение, както предложението, така и неговото съдържание включително и тук в парламента. Все още се спори коя комисия да е водеща по това досие, но няма да продължава. Имам много записали се за изказване, което само по себе си говори, че сме в почти пълен състав. Списъка на изказващите се е безкрайно дълъг, но първо думата естествено даваме на нашия гост. Thank you, Mr. Chairman, honorable members of the committee, and thank you for inviting me here today. Благодаря ви, господин председател. Благодаря за поканата и възможността да обясня мотивите за предложението на комисията, прието миналия месец декември. Знаете, че в момента няма законово уредено клониране в тази област. Първо, какво е съдържанието на предложението? Първото предложение за директива на, относно временното преустановяване на клонирането на животни. Изисква се държавите членки да спрат клонирането на козе, овци, свине и говеда, като също така спрат и пускането на пазара на месо от клонирани животни или ембриони. Второто предложение е относно директива за пускането на пазара на хранителни продукти от клонирани животни. С други думи, имаме забрана на този вид храна. Ние забраняваме клонирането, забраняваме пускането на пазара на тези продукти, забраняваме и самите продукти. Пет години трябваше да минат, но след одобряването и въвеждането в действие на тези директиви, комисията ще излезе с доклад за изпълнението, така че ще видим какъв е натрупани опит в държавите членки, научно-техническия напредък и изобщо резултата. С тези две предложения комисията всъщност даде отговор на въпроса защо трябва да забраним клонирането в Европейския съюз. На първо място знаем, че за нас са важни както сурогатните майки, така и самото клонирано животно. За всеки клониран бик трябва да загинат поне 9, тъй като се оказва, че е клонираното животно има много по-крехко здраве. Знаете, че и сега имаме доста проблеми с хуманното отношение към сурогатните майки и здравните условия. Освен това, гражданите, потребителите, а и вие, парламентаристите в някои от държавите членки, настоявахте за забрана на клонирането. Господин председател, аз съм запознат с вашата позиция. Тя беше изразена в писмото до председателя Барозо от октомври миналата година. Освен това, на 29 март 2011 година съветът направи първата крачка по посока на новите предложения, включително и това за етикетиране на храната от потомството на кланираните животни. В няколко от държавите членки бяха направени предложения, които да се включат в предложението на комисията в крайна сметка. Но Помирителната процедура през 2011 година се увенча с неуспех. Ето защо комисията реши, че трябва да разработи отделно предложение за клонирането на животни. Направи се правна оценка относно правомощията и принципа на пропорционалност. Оценката на въздействието беше обсъдена от съвета на комисарите. Имаше различни варианти, включително и за етикетирането на храни. Така или иначе се оказа, че етикетирането на храни от потомството на кланираните животни е нещо трудно, защото проследяемостта е твърде проблематична. Затова представих различни варианти на съвета на комисарите, като етикетирането беше само един от тях. За да направим разлика между храните от потомството на клонирани животни и останалите, трябва да можем да документираме цялата верига между храната и животното. Необходимо е също така да имаме достатъчна информация за самото животно. Съветът на комисарите обаче реши, че един такъв подход става все по-сложен и все по-скъп със всяко следващо потомство от клонирани животни. едно животно, както знаете, може да има второ, трето, четвърто поколение. Нещо, което ще затрудни проследяването и предоставянето на информация при пускането на пазара. Същевременно селските стопани, вносителите трябва да са запознати с предците на това животно. Нещо, което не е никак лесно – Една сложна процедура би увеличила и крайната цена на хранителния продукт. Вярно е, че ако много искам да си купя нещо, аз може да реша, че то не е толкова скъпо, след като го искам, но и това е фактор. Решихме, че изпълняемостта при едно такова предложение не е много реална. Освен това, ЕФСА посочи, че клонирането се отразява на хуманното отношение към сурогатните майки и самите клонирани животни. Затова и първото предложение беше именно да се преустанови клонирането на животни с цел произвеждане на храна. Ние стъпваме върху член 43 от договора и се позоваваме също така на член 13, който изисква вземането под внимание на селско-стопанските политики. Една от тези политики гласи, че животните имат разум и чувства. Същевременно ние решихме че храната от клонираните животни не е опасна. Ето защо и при потомството на клонирани животни не би трябвало да има риск. Господин председател, обосновката за нормите относно етикетирането на храни от клонирани животни е свързана и с разпространението на техника, която според мнозина е неетична. От друга страна, вие знаете, че няма правно основание в договора, което да ни позволява да определим различен подход. Както казах, ние стъпваме върху член 43 от договора 168 и 169 за информацията за потребителите, а член 352 на договора, тъй наречената клауза за гъвкавост, ни остава единствения възможен вариант. Именно това ще бъде и правното основание, за да можем да изпълним цел – за която нямаме изрични правомощия съгласно договорите. Господин председател, скъпи колеги, нека се спра и на етикетирането. То не е включено в предложението. Съветът на комисарите не взе решение да не се включва информация за храната от клонираното животно в самия етикет. Според съвета на комисарите обаче етикетирането на прясно говещо в този случай се оказва по- трудно и за това преди да се вземе решение трябва да се разгледат набор от фактори – така може да се реши дали съответната политика за етикетиране е подходяща. Съветът на комисарите стигна до извода, че е необходимо да се направи проучване, за да се очертае пътят напред. Не го казвам, за да оправдае липсата на текст относно етикетирането в самата директива, аз обяснявам процедурата. Това беше колективно решение на съвета на комисарите. Господин председател, накрая ще кажа, че това предложение отразява различните интереси в сектора и ми се струва, че съветът на комисарите изпълни своя ангажимент да направи необходимите промени, като Приетите мерки, според мен, са възможно най-добрият подход. Надявам се, че моите обяснения днес може да не са били напълно удовлетворителни за вас, но поне са обяснили начина на работа на комисията. Благодаря на господин комисаря макар че не сме особено удовлетворени, според мен, от тази презентация. Ще започнем дебата. Имаме дълъг списък от желаящи да се изкажат най-вече по въпроса за решението на комисията за споразумението за свободна търговия, за това каква вратичка се отваря с това предложение, но колегите със сигурност ще е, споделят подробности. Сега започваме с координаторите Петър Лиза, Линда Макеван и след това останалите. Господин Лиза, заповядайте. Моля ви, бъдете максимално кратки, за да успеем да дадем думата на всички колеги да си зададат въпросите. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Много смело от ваша страна да представите тази тема точно в тази комисия. Благодаря ви за коража. Благодаря ви, господин господин комисар, че както обещахте, така и направихте, своевременно представихте предложението, то беше обявено за миналата година. Още тогава темата беше спорна. Знам, че вие в комисията сте се борили за по-добро представителство на интересите на парламента, на предложенията на парламента. За това искам да ви отправя лична похвала, но все пак ще разберете колко е разочарован на нашата комисия от предложението на колегиума на комисарите защото съветът и комисията по време на преговорите предложиха всъщност доста повече отстъпки на парламента, отколкото сега виждаме след две години и половина в самото предложение. Тогава бяха готови да отстъпят повече, да приемат нашите предложения, а сега казват, че трябва да има нови изследвания, което според мен не е наред. Аз много задълбочено се занимах с въпроса. Лично аз първо съм лекар по образование, второ се занимавам с вътрешни и по-специално стомашно-чревни заболявания. И сега попитах специалисти Възможно ли е поколението на клонирани животни и продуктите от тях да бъдат идентифицирани? Получих отговор, а, дайте ни няколко месеца и ще измислим тест. Аз мисля, че а, комисията изобщо не е права в това отношение. На мен специалистите съвсем друго ми отговориха и оттам нашето огромно разочарование. Споразумението за свободна търговия с САЩ, което чуваме, е изиграло важна роля мисля, че ако е, искаме да развалим това споразумение, просто трябва да продължаваме в е, същия дух. Ако продължавате да отговаряте, за съжаление, колеги, не можем да се съобразим с вашите забележки, защото имаме споразумение за тър... свободна търговия. Извинявайте, ама не може така. И последно, миналата лято бяхме с делегация в САЩ и секретарят по търговията на Обама ни каза, просто трябва да възпитаваме по-добре нашето население. Аз пък мисля, че мина времето, когато политиците възпитаваха хората. Напротив, ние сме избрани да представляваме тях, техните интереси и това е което комисията, според мен, трябва да каже на американците. И още един въпрос в края. Компетентните органи на страните членки ме попитаха защо се приема директива по този въпрос. Това, въпрос за екология, и трябва да бъде ясно точно как да се прилага Тя за това питам и аз съм съгласен с тях и питам не може ли да бъде регламент. Председателят благодаря на Петър Ли за Линда Макеван. Благодаря, господин председател. Господин коисар, аз бях е, член на делегацията, която преговаряше защо парламентът каза не тогава, беше защото ние решихме, че това е едно странно е, предложение. Ние повтаряме само това, което каза етическата комисия, е, именно факта, че животните страдат. Въпреки това обаче комисията беше готова и все още говори за това да позволи на, за, да разреши вноса на е, материал, размножителен материал е, в а, а, веригата, хранителната верига. Той започва с семен а, а, материал. В известен смисъл ние казваме, че а, ние демонстрираме загриженост към животните от, е, е, към, е, по отношение на САЩ и им позволяваме на тях да клонират, а пък ние не обикаляме се и твърдим, че ние поддържаме високи стандарти. Но не мисля, че това е приемливо. Както каза Питер Лизе, преди 3-4 години комисията каза, че може да има проследяемост. Е, с скромни предложения излязах това отношение. Сега вече се връщате на това да няма никакво етикетиране. Мисля, че това е цинизъм, защото е, ще се опитат да е, това ще, ще се направи опит това да мине през е, комисията Агри парламента без е, тази по околна среда, е, за да може да мине. Аз трябва да кажа, че във всички партийни групи сме съгласни, че не ни харесва този начин на действие и сме много разочаровани. Благодаря. Либералната фракция. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви, че сте след нас аз е, ще говоря кратко, защото е, колегите казаха вече нещо. Госпожа Каван е, е, говори за... Е, каза, че е участвал в е, тристранните преговори. Е, но въпросът е какво иска европейското население. Никой граждан в Европа не иска да яде месо, което е, има происход е, клониран, е, от клонирани животни. Е, това не е технически въпрос. Трябва да е много ясно. Въпросът е политически, господин е, комисар. И то политически по две причини. Първо става дума за отношенията и политиката между Европа и САЩ във връзка с преговорите за споразумението за, свободна търговия. И след това, за да приемем е, за, от името на европейско население едно занижаване на нашите стандари, стандарти, мисля, че това не е приемливо. Е, то е политически, въпросът е политически от демократична гледна точка. И мисля, че тази криза, която е резултат от вчерашните дискусии в съвета за е, ГМО. Е, въпреки противопоставянето е, от страна на Европейския парламент и огромното мнозинство от държавите членки се авторизира, всъщност разрешава ГМО от страна на съвета, което всъщност обезмисля вашето предложение. Всичките ние казахме, че искаме етикетиране. Това е, е право на е, европейските потребители. А вие предлагате да се откажем да заческам това право и е, трябва да ви кажа, господин е, комисар, че това е абсолютно неприемливо от демократична гледна точка и не е в интерес на цялото население на европейските е, държави членки. Е, не бихме могли да приемем такова предложение, господин комисар. Благодаря. Благодаря, господин комис... Е, председател, уважаеми господин комисар, уважаеми колеги. Всичко наред ли е? Разбира се, че сме дълбоко разочаровани в това съмнение. Няма, господин комисар, преждеговорившите вече го казаха и аз само мога да се присъединя към тях. С много от колегите тук е, много дълго участвахме в преговорите за новите храни. Частта за клонираните продукти беше отделна част от тези преговори и просто нямаме думи от е, това, което виждаме, че ни се предлага. Например, обратната проследимост. При три години комисията каза, че да, има възможност за такова нещо, а сега не я виждам, господин комисар. Аз мисля, че вие споделяте нашето мнение всички, а казвате, че комисарите не смятат, че не може да има обратна проследимост. Защото нас е до етикетирането за Европейския парламент е просто от жизнено важно значение да има такова е етикетиране и когато преговаряхме за регламента за новите храни, се разбрахме, че ще има етикетиране, а сега ни се привеждат какви ли не аргументи против етикетирането. Бихте ли потвърдили, че колегиумът на комисарите се придържа преди всичко към международното търговско право, че се плаши да не накърни споразумението с щатите и че на практика решенията са взети, защото са отчетени и съблюдавани съвсем други интереси. Като Както виждаме, редица е, животни не попадат тук вече, само животните за селско-стопански цели, например състезателни коне и други, не са обхванати. Сега говорим за директива. Тя не е дори предмет на съвместно вземане на решение, с което парламентът бива изолиран и това е неприемливо за нас. Настояваме да се застъпите за това пред колегиума. Благодаря. Господин комисар, нямам намерение да повтарям казаното вече от колегите за търговските аспекти, но съм малко изненадана, че тък му вие сте дошли тук, за да защитите предложението пред нашата комисия. Защото аз мисля, че е написано от друг колега. Наистина ли можете да ни уверите, че това е ваше предложение? Вие познавате всичките ни възражения в връзка с здравето на животните, екологичните аспекти и така нататък. Знам, че не сте за използването на клонирани продукти за храните. Знаем, че месото и другите хранителни продукти не са пряко от клонирани животни от тяхното поколение, а за това нищо не е записано в предлагания текст. Мисля, че мисля, че трябва да действаме разумно, както действахме разумно, когато гласувахме против масовото производство на яйца в специални съоръжения. А защо сега нямаме забрана на поколението? за да, защо, освен това, нямаме етикетиране, защо искате потребителят да не знае какво купува и какво консумира. Непременно трябва да потърсим ком, компромис. Защо игнорирате парламента и защо минаха цели 4 години. Това време ви трябваше за да измислите юридическите трикове, за и да изолирате парламента ли? Е, е, знаете, че е, комисията посочва като правно основание член 352 от договора, вместо обичайния член 114, по който начин парламентът е, остава с вързани ръце. Може би в самото съдържание на предложенията трябва да се вложат точно толкова усилия, колкото в търсенето на юридически а, трикове. Е, призовавам комисията да оттегли това предложение и да направи ново на базата на член 114 от договора и би било чудесно, ако предложението този път е наистина в интерес на потребителя. Председателят Комисарят сега ще вземе думата, за да отговори на първата група въпроси от координаторите. След това ще направим втори кръг от въпроси. Uh, позволете да разчупя така удобно, уютничкия консенсус тук, като подкрепя комисаря. Сега, това, за което ставаше дума, не ставаш, е, не беше клонирано животно от Шотландия и неговата семена течност. Всъщност един фермер от Шотландия клонира е, е чрез семена течност е, животно от Америка, заколи бика в Шотландия и месото де в Брюксел. Тоест, ние тук говорим за материал от е, поколението на клонирани животни, това става от години, години наред вече. Е, комисията каза ЕФСА. Според ЕФСА въпросът не опира до безопасност на, хранител, на храните. Но ако говорим за въвеждане на забрана, там където в Америка е, няма е, кладенето е толкова разпространено, никаква проследяемост няма, тогава ще започнем, ще обявим на Америка една търговска война и не може да си представите до къде може да се стигне. Това ще е сравнение, банановата война от преди десетилетие ще бъде детска игра в сравнение с това, което би последвало. Всички тук изглежда казват, всички твърдят, че представляват гражданите и техния интерес, които са против клонирането. Аз съм говорил с хиляди, говоря годно с хиляди граждани всяка година и никой от тях не е споменал клонирането като проблем. Може би е, в Шотландия хората не се тревожат от този е, проблем. Но едно е, е важно. Ако ЕФСА казва, че въпросът не опира до безопасност на храните, аз нямам нищо против да Приемам забрана за клонирането, но това етикетиране и проследяемост е абсолютно абсурдно е, нещо и аз е, подкрепям комисара и колегиума е, и ги насърчавам да е, устоя, отстояват принципите си срещу етикетирането. Благодаря. Сега комисаря вече има думата. И така, двама души от двете си на барикадата е, описват е, по своя начин е, проблема. Не зная дали това ме успокоява или напротив ме тревожи, защото понякога човек се отдръпва малко, отстъпва преди да реши да вземе решение, но нека да бъде пределно ясно едно нещо – ако има разпоредба за етикетиране, то ако ще има такава, то няма да е заради, безу, заради въпросите свързани с, с безопасността на храните, защото ако нещо е, не, е, ако е опасно или не е безопасно, просто не го допускаме до пазара. Ако има ако се създаде агенция в Европейския съюз, която да предоставя, е, да консултира по въпроси свързани с безопасност, какво би е, направила комисията? Е, какво ще прилага ЕФСА, съвета на ЕФСА по избор, когато става дума, че се, е, когато се подозира, че има никодоидоини, които е, помагат за намаляване популациите от Чили? тогава се хващам за това. Е, ако пък някое становище на този съвет е непопулярно, не се харесва, тогава го отхвърлям. Значи, ако ЕФСА даде научно становище, ние вече там политическите съображения не играят. Още повече, че сега ние се, сме против всеки сни, които взимат политически решения и по този начин блокират нашия износ. Същевременно обаче критикуваме трети страни, че взимат политически решения, а предвид ние правим същото. Въпросът с етикетирането не е свързан с безопасността на, на храните. Би било а, противоречие да кажем е, етикет, на етикета пишем, че е безопасно. Просто ако е, ако е опасно е, даден е, на храна, ако е опасна, просто ние я забраняваме. Разбира се, че има разлика между е, етикет, на който е описано първо поколение е, пресно е, говеждо и следващо поколение. Има разлика, наистина, когато се етикетира, се описан етикета един или друг вид месо. Има разлика и в разходите, производствените разходи. Това, което е, дадах като предложение на е, колегиума, бяха тези варианти, които, е, с които разполагаме, свързани с етикетирането. Колегиума, повтарям, не затръщна вратата на въпроса с етикетите. Казаха, въпросът е много сложен, трябва допълнително да се проучи. В бъдеще може да приеме и предложение свързано с етикетирането. На този етап обаче това не е възможно. Още един довод. Можем ли да имаме етикет на нещо, при което проследимостта е само възоснова на документи. Разбира се, че това е много по-трудно, отколкото при научно е, изпитание, но имаме изпитване. Но имаме случаи, когато при производните на ГМО, когато етикетирането е свързано само с проследимост въз основа на документи. Значи има такъв е, случаи, макар и изключение. Разбира се, когато трябва да се включва етикетиране и за млякото, нещата ще са сложни, защото там има смес от клонирани и неклонирани животни. Поставен бе въпроса и за двустранното споразумение с САЩ за свободна търговия. Вярно е, че има политическа ангажираност и готовност да десни да стигнат до съгласие. Вярно е, че доверието всички комисари имат, е, вярват, че комисията се опитва да реши, да намери решение на проблемите, не обратното. Но, както казах, това не трябва да е на всяка цена. TTIP, е, е, споразумението с САЩ, не беше основното съображение при решението да, не, да се включат за етикетирането. Когато вземем пресно говеждо, например, когато става дума за износ през Атлантика, няколко са каналите по, е, за експорт, за е, експорт от там към Европа. Тоест, една, е, един, една разпоредба за етикетиране може да се включи в двустранното споразумение с САЩ. Нещата не се изключват взаимно. Е, отново казвам, да на такова споразумение между е, е, Европейския съюз и САЩ, но не на всяка цена. Значи, няма да разрешим ГМО, ние имаме такова законодателство. Защо имаме, трябва да имаме ГМО етикети, защото ги разрешаваме. След като са забранени от нашите закони, тогава за какво ни е етикета? И съвета и парламента се съгласиха, че при данни условия ще приемем, ще е, допуснем вноса на ГМО и обработ и отглеждането. В отговор на, госпожа, на госпожа, госпожа Рапаш, аз съм объркан защо всъщност излизаме с а, е, предложение за отглеждане на дадена култура. А, е, парламента дава възможност на всяка държава членка да прецени сама дали да разреши на своя територия ГМО или не. И макар, че има 25 държави членки за и една е против, е, то е, отпадна. Аз е, все още не мога да разбера защо, е, откъде е вашия коментар по е, едно е, 070 е, ГМО. Сега, благодаря следващите, следните колеги. Ще изчета имената първо. Може ли да знам въпрос, е, пита е, господин комисар. Е, понеже споменахме правното основание, то е важно. Няма по ужасен мотив, е, под, който се крие зад правното основание. По един конкретен аспект, а именно съображението за пазара. Моето намерение Щеше ми е много по-приятно, ако можеше да поставим това в едно едно четири по причини, които ви се споменаха тук. Защото макар, че става дума за парламентарно участие, то не е толкова силно, колкото ако се използва едно едно четири. Но мерките по едно едно четири, след като се консултирахме с е, правните служби, а това е технически въпрос, лесно би било на политическо равнище да го реша, но той е технически. Значи, едно, едно, четири е, въпроси свързани с вътрешния пазар трябва да гарантират функционирането на вътрешния пазар. Бизнес операторите в Европа обаче нямат интерес да продават е, клони, клон, клонирани е, животни. Тогава няма пазар за клонирани животни или храна от тях т.е. държавите членки не са приели законодателство или мерки по клонирането, които биха могли да накърнат е, вътрешния пазар. Така че като предпоставка за 1.1.4, предпоставките за, едно, е, е, за действие на 1.1.4 не са е, изпълнени. Това беше тълкуването на правната служба. Аз политич, от политическа гледна точка бих избрал нещо друго, но в крайна сметка, щом нещата опират до правото, до закона, трябва да се доверим на правната служба. Благодаря. Е, Рупеве, Кукович, Моконайтес, е, Шлютер. Е, това са желаящите, заявили желание да се изкажа до тук. Дали съм пропуснал някого? Ако не, тогава закривам списъка на изказващи се и предлагам да се ограничим в една минута, защото в противен случай няма да имаме време да чуем отговори на въпросите си. Да. Е, не е много разумно. За една минута не може нищо разумно да се каже. Сега нямаме време да се връщаме на правната база. Вие е, сте избрали, е, доста, смело, доста смело сте проявили, толкова. Сега, е, на темата, на която сме. А, да сме наясно, никой не говори тук за безопасност на храните. Аз не обсъждам качествата на ЕФСА. А, дали е консервативна организация, дали а, е, се грижи за доброто качество. Това ще говорим друг път. Тук не говорим за безопасност на храните, тук говорим за приемане от страна на обществото е, от две, два инструмента. Първото за е, нови храни, е, козметика. Е, ние приехме етикетирането, както при козметиката и животинските, и, в която етикетите за козметика, където обозначаваме изпитания върху животни или не. Вярно е, САЩ имат различно отношение те е, смятат, че е, могат да се внася в Европа хормони, които причиняват рак. Ние сме, не сме съгласни. Но да отвори вратата за всичко това е абсурдно и е, това е обидно за моя интелект. Аз наистина съм ужасно разочарован, че още сте се посмяли да, е, на, се съгласите на, на нещо такова. Благодаря. Сега Кукович. In hvala, Благодаря ви, господин председател. Господин Борг, благодаря ви и на вас за обяснението. Имам само една минута за изказване и за това ще се огранича до следното. Днес разполагаме с високи технологии. Генетиката, медицината, непрекъснато виждаме нови открития. От Европейския съвет за развитието обаче знаем, че най-голямото предизвикателство на нашето съвремие е управлението на данни – как се справяме с тази информация? При споразумението с САЩ имам следния въпрос. Какви са генералните линии? Освен клонирането, освен ГМО, какво е основното при здравеопазването и храните? Благодаря, госпожа Малконайте. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на господин комисаря. Говорим за клонирането на животни, но аз ще поема риска да задам един малко по-различен въпрос. То е въпрос за африканския грип в Европейския съюз. В моята страна вече има заболявания и заболели от този грип. Той всъщност като че ли идва от Беларус и Русия. Същевременно знаем, че и двете държави ограничиха вноса на свинско месо от Европейския съюз. Не знам дали това не бяха непропорционални мерки. Каква е вашата позиция и какъв е вашия коментар? Възможно е да има и нова информация. Как може Литва да се справи с този проблем? Ние въведохме всякакви мерки. Някои животни бяха подложени на санитарно клане, но тук има различни аспекти. Така, herr formand. Bare то to Det ene, det er, øh, om... Госпожа Алкен, благодаря ви, господин председател. Два въпроса. Нека помислим малко само за клонираното животно, а не за неговото поколение. Вие изразихте доверие в европейските граждани, но европейските граждани не говорят ежедневно за правата на животните, по-скоро става дума за самото производство вие говорите само за етикетирането, но не засегнахте производството. И това, което чухме, ми се струва доста несериозно. Нека ви напомня, че миналите преговори се провалиха и тогава Херал Трибюн излезе с статия по въпроса беше посочено, че има доста държави членки с индустриални интереси в САЩ. За това също трябва да разговаряме по време на триалога. Да бъде ясно какви интереси са заложени на карта и за какво всъщност говорим. Пожа Каленбах. Благодаря, Както каза Дагма Род Берент, ние не се съмняваме в това, което се казва от страна на ЕФСА, но не се съмняваме и в очакванията на населението. 81% от европейците, според нас, нашите изследвания се тревожат, че все още няма достатъчно научни изследвания за клонингите по отношение на дълго дългосрочните последици за здравето, ако се консумира месо от клонирани животни. С други думи, нашето население по принцип отхвърля или се съмнява в продуктите е, от такива животни. Аз лично съм твърдо убедена, че причината за не ети, да не се етикетира не е невъзможността за обратно проследяване, а просто защото бизнеса много добре знае, че ако на етикета е написано този продукт е отклонирано животно или негово поколение, никой няма да купи този продукт. Точно този страх от избора на потребителя е причината да не приемете изискванията за етикетиране. Франсуаз Гростет. Е, трябва да кажа, че самата аз съм доста ядосана. Не разбирам позицията на господин комисаря. Самите потребители са срещу клонирането на животни. А като говорим за търговски войни, толкова ли е слаба Европа, че е готова да и се налагат всякакви възможни подходи? Говорихте за съвета на комисарите, но ние имаме и партньорствата с трети страни, включително и САЩ. Как ще обясните по време на изборната кампания на нашите граждани, че Европа е толкова слаба, че трябва да прави компромиси в преговорите с САЩ? Това е недопустимо и потребителите в Европейския съюз не желаят клониране на животните.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 някои колеги казаха, че проявявате кораж. Аз по-скоро бих говорила за арогантност. Арогантност от страна на комисията и съвета по отношение на парламента. Все пак депутатите тук са избрани от гражданите и ние сме задължени да защитаваме техните интереси. Не смятам, че който и да било гражданин ще приеме вашите обяснения, които давате тук като комисар, отговарящ за здравеопазването, вие също сте длъжен да защитавате населението. Клонирането е скъп процес. Добре, а какво става с правото на гражданите да бъдат информирани, с правото на гражданите да бъдат здрави? етикетирането едва ли ще взриви е, споразумението за свободна търговия с щатите. Не дейте да го казвате. Просто не е допустимо институциите в Европейския съюз да се държат по този начин. Крис Дейвис, господин комисар, за мен няма проблем свързан с безопасността или с клонирането. За мен основният въпрос е свързан с хуманното отношение към животните, но при клонирането 9 от 10 животни не оцеляват – ето, чета, че клонираните животни загиват заради стреса, храненето и множество други проблеми, които имат своето отражение. Голям е кръга от въпроси, свързани с хуманото отношение към животните. Не знам вие как бихте обяснили етапа, до който сме стигнали. Und jetzt die Kollegin Cortines. Cortines. Благодаря, колегата Кортинес. Yo voy a ir en otra dirección. Yo estaba de shadow. Благодаря. Аз искам да поема в малко по-друга посока. Бях много разочарована от отказа на предположението за етикетиране. А, сега не съм запозната в подробности с новия текст и не мога да го атакувам пряко, но на времето, когато преговаряхме, имаше голям проблем, защото от е, чисто техническа гледна точка, от гледна точка на системата а, е, за а, е, репродукция, наистина не можеше да се проследи обратно евентуалното клониране. С други думи, никога не, се знае, не може да се знае дали в продукта се съдържа клониран продукт от първо, второ или трето поколение. Молекулярният анализ не може да установи такова нещо. Това е проблем, за който е доста по-комплексен, отколкото ни се струва, макар че ние политиците, разбира се, че имаме пълното право да подхождаме по-емоционално и да защитаваме обществените интереси. Но нека да не забравяме и другата страна на монетата. От повече от пет години вече има търговия с такива възпроизведени а, животни. Разбира се, че ние държим на прозрачността за това непременно трябва да обсъдим какви е, научни техники са възможни. Комисарят има думата да отговори на въпросите. Съжалявам, че ще трябва да се върна на някои от концепциите, защото ми се струва, че говорим за различни неща, макар че използваме едни и същи думи да затръгнем от храната, произведена от клонирани животни. Този вид храна е забранена. Много е важно всички да го разберат. Съгласен съм с госпожа Ротбер, че това не е въпрос свързан с хранителната безопасност – ще го повторя, не е въпрос свързан с хранителната безопасност. Да, но някои ще кажат, според нас, това е въпрос на хранителната безопасност. Добре, но ако започнем да обсъждаме този въпрос, това означава да се държим абсолютно демагогски, да загърбим научния съвет, да загърбим техническите данни. Не мисля обаче, че най-популярните решения непременно са най-добрите. Има и друг аргумент. Някои казват, потребителят има право да бъде уведомен. Той трябва да знае трябва да знае дали неговата храна идва от клонирано животно или от поколението на клонираното животно. Ето защо тук се упражнява и натиск. Когато говорим за етикетирането, следователно, ние не говорим за клонираните животни или за храната, произведена от клонирани животни. Имаме предвид единствено храната, произведена от поколението на клонираните животни. След това, хуманото отношение към животните. Аз съм съгласен. Точно това е темата тук. Но за нас има два фактора, които обясняват защо забранихме клонирането. Единият е свързан с различните отклонения от нормата по време на бременността, раждането и ранния живот на животното. Освен това, ефективността е много ниска, както казахме, от 10 клонирани животни само едно оцелява – Следователно, техниката води единствено до страдания на животните, но въпросът не опира до хранителната безопасност. Мога да ви уверя, че в съвета на комисарите никой не каза, какво ще направим сега с търговското споразумение с САЩ, какви ще са последиците от нашето решение за клонирането. Да, ясно е, че има политическа воля в някакъв момент в бъдеще това партньорство с САЩ да стане реалност. И комисарят, който договаря партньорството, ще трябва да има предвид – че до каквото и да се стигне, то трябва да бъде одобрено от съвета и парламента. Да, има предизвикателства в преговорите по споразумението с САЩ в областта хранителна безопасност. Например, ние настояваме САЩ да приеме нашите пастеризирани продукти. Винаги съм се шегувал, като съм казвал, че пастьор е французин. Не разбирам защо според САЩ пастеризираното ни мляко не е достатъчно пастеризирано. Да не говорим, че 13 години след е, лудата крава в САЩ все още има забрана за внасянето на говеждо от Европа. Макар, че САЩ обещава да премахне забраната и Конгресът взе решение за премахването на забраната, е, въпросът си остава на дневен ред. Има и още една тема, плодовете и зеленчуците от САЩ, които са забранени в Европейския съюз. Просто обяснявам какви са темите, по които говорим. Има и други, но мисля, че би било много трудно да направим компромис с нашите норми за ГМО или други въпроси. и САЩ, и ние преговаряме, като в някои случаи е важна и позицията на Латинска Америка. Good, wir haben jetzt noch Zeit für Имаме още малко време за допълнителни въпроси. Ако има такива, предлагам да се възползваме от времето. Колегите наистина спазиха ограничението за въпроси и ни остана време. Пана, заповядайте. Uh, Ще задам един е, глупав въпрос. Добре. Имаме забрана за върху клонираните животни. Също времено искаме да поставим етикет на храна от е, поколение. Каква, защо произвеждаме ако забраняваме клонираните животни, защо слагаме етикет на, е, е, на техното поколение? Струва ми се безмислено. Може би за производителите да, е, има смисъл, но за гражданите изглежда това е една голяма лъжа. Забраняваме животното, клонирането животно, но поколението му не би трябвало да има някакво разумно обяснение за хората, защото обяснението, което вие е, предлагате, няма да бъде прието от хората. Благодаря, Линда Макева. Или не, съм, е, не сте ме разбрали, или погрешно а, е, сте а, е, е, интерпретирали думите ми. Аз говорих за от, хуманно отношение към животните. Ако сега обикаляме света и проповядваме високи морални стандарти и, забраняваме клонирането животни, защото е жестоко само по себе си, тогава защо разрешаваме семена течност да, бъде, да се внася от клонирани животни от САЩ и се възползваме от тези е, технологии в нашето е, хранопроизводство? Това казвам, не искам да не възражавам срещу това как всичко е, откъде всичко е тръгнало. Комисията говори за ембриони, но не говори за възпроизво... материал за възпроизводство, размножителен материал мисля, че това хората няма да разберат. Или нещо е жестоко и не искаме да ядем е, храни с такъв происход в Европа, или просто не го приемаме. Но нека да не се преструваме, че правим нещо и да не се преструваме, че ние поддържаме високи е, стандарти на хуманно отношение към животни и затова забраняваме вноса на клонирани животни. Благодаря. Дагмар Рот Защо трябва да се преструваме, че мислим за хуманото отношение към животните. Никой в комисията не го прави. Не знам, може би само вие, господин комисар, но вие трябва да сте единствения. Също но нека бъдем откровени. Ако погледнем двете предложения, това е от тях, което изисква съвместно вземане на решение, не е сериозно. Казва се Забраняваме клонирането, забраняваме пускането на пазара, забраняваме месото от клонирани животни. Е, клонираните животни са толкова скъпи, че никой не би ги заколил, за да им пусне месото на пазара. Но ето тук казваме. Храната от животински происход, внесена от трети страни, може да бъде пускана на пазара и така нататък. Защо не напишете това, което всъщност имате предвид, а именно, че нямаме нищо против продуктите от клонирани животни, когато те идват от САЩ. За това става дума. И ние искаме европейските граждани да го знаят. Ние ще направим всичко възможно да няма такова търговско споразумение с САЩ, ако се подходи по този начин. Well, Chairman, I'm grateful to Linda. Господин председател, благодаря на Линда и на Дагмар. Бяха много ясни, ясно е какво иска комисията. Има консенсус, разбира се. Ние искаме да забраним вноса на такъв тип месо, както и семена течност от Америка. Това казваме, защото в Америка няма никакъв контрол върху клонирането и никаква проследяемост. Така че, ако вие казвате, поставянето на бариера ще доведе до търговска война, то пък Дагмар ще се обърне към избирателите и ще ги попита. Какво бихте казали, ако САЩ забранят БМВ-то? Ето при бананите имаше цял списък с продукти от Европа, които бяха зачеркнати абсолютно произволно. Това беше ужасно и знаем, че е, войната продължи дълго преди да изложим край. Казвам ви пак, в САЩ няма никаква проследяемост, клонирането е позволено и ако се опитаме да проследим потомството, и ако искаме да бъде проследено това потомство, САЩ няма как да изпълни подобно изискване. Реакция на Дагмар Рот Беренд, защото репликата беше отправена към нея, след което обаче прекратяваме, за да има възможност и комисаря да отвори. First... Знам за какво говоря. Когато приехме първите норми за ГМО, казахме, че искаме етикетиране. Също времено решихме, че всички ГМО трябва да бъдат сегрегирани. Не може всичко да се мери с един кантар. Нека обясня. В САЩ не клонират абсолютно всичко, но знам какво имате предвид, като говорите за търговски войни. САЩ използват пет хормона в говеждото месо, а ние имаме напълно убедителни научни становища и те доказват, че три от тези хормона водат до стерилитет и рак. Ние обаче загубихме в Световната търговска организация по този въпрос. Имаме търговското споразумение на СТО за козметиката и други продукти, но в този случай е важно да помислим за здравеопазването, за опасностите. Защо трябва ние да променяме потребителите си? Защо да не се променят в САЩ? Благодаря сега Карин Каденбах. Мисля, че последното изречение на Дагмар беше отговора на всички тези въпроси. Но този убийствен аргумент, ако не приемем това, което отсрещните искат, ще има търговска война. Ние не искаме нещо да изчезне от пазара. Искаме да дадем почтен шанс на потребителите да изберат дали да ги купят тези продукти или не. И за това ни трябва етикетирането. А аргументът, който ни се изтъква е в абсолютно неправилна посока. Единственото, за което настояваме е, е потребителите да имат свободен избор, а него могат да го имат само на базата на информация от етикета. С това мисля, че изчерпахме въпросите и можем да дадем заключителната дума на комисаря. Благодаря ви за тази дискусия и меко казано за откровенията е, размяна на мнения. Отбелязвам си това. Посланието ще бъде препратено където трябва. Да кажа и може да ме цитирате компромиси по въпроси, свързани с безопасността на книгите в споразумението с САЩ няма да има. Това е ясно. Ние имаме нашите червени линии, те имат твоите, техните червени линии по отношение на, на хранителните продукти, особено по хормоните, е, които се е, споменаха тук. Разбира се, че съм съгласен. Естествено, че не може здравето на гражданите е, или, или е, безопасността за храните да се постави на карта заради е, успеха на някакво споразумение. Разбира се, че то е важно. Повече търговия между двата най-големи търговски блока е много важно, но както казах, не на всяка цена, което не значи, разбира се, че не трябва да търсим решение на проблемите, което не значи, че трябва да се, да се борим, както казах, хубаво е да сключим това споразумение, но не на всяка цена предложението е да не се включи етикетирането не е, проистича от договора, е, за, от споразумението с САЩ. Аз е, имам, е, приемам това, което е, колегата каза за е, моя личен интерес към тази тема да, има такъв интерес, понеже това е част от моя пор... моето портфолио, моя портфел. Не, че другите не се интересуват, но това е една важна тема и беше, стана много важна тема в днешния разговор, тази сутрин на, на дискусиите в колегиума. Е, тази сутрин говорих и при по-голяма аудитория по тази тема. Имаше и външни е, представители и всички проявиха голям интерес. Това е спор, проблем, важен и който става е, все по- значим. Започнахме процедура по, за на, нарушение срещу държавите членки, които които въпреки 3-4 е, годишен преходен период все още не са прияли директивата за кокошките носачки или пък ние, ако се е прияли, е, транспонирали, ние спазват е, и други нарушения, свързани с хуманното отношение към животните. Тези, които е, е, отложиха е, забраната върху козметични средства, изпробвани върху животни. По време на изслушването ми аз още тогава казах, че няма да отлагаме тази забрана, защото е време да се прилага това законодателство, по което има съгласие между държавите членки и парламента. По тези въпроси ние си свършихме работата, започнахме и подготовка за съжаление не по време на моя мандат или този на мандата, за обща рамка за е, хуманно отношение към животните. И отново в дискусиите се спомена храната от клонирани животни. Повтарям, техниката на клониране е такава, че храната от е, клонирани животни и пускането на пазара такава, на такава храна няма да, се, е, да е разрешено, ако се приеме това предложение. Именно храна от е, поколението от клонирани животни, които се считат за е, които са получени по традиционни конвенционални методи, ще бъде допускано. Ще се, ще се обозначава на етикета поне първото поколение от на пресно говеждо месо. Този въпрос е, е, се решава точно сега. И цитирам от протокола на колегиума, заседанието на колегиума от декември, че ще се проведе ще се е, поръча от комисията едно проучване заедно с е, Генерална дирекция Агри, без разбира се да се предопределя е, резултата от този доклад или от решението на самия колегиум, от самото решение на колегиума. Казвам го не като теха, някакъв вид или оправдание, просто ви съобщавам какво сме решили. Без това да накърнява по някакъв начин всякакви изменения, които парламента може да внесе по този тема на този етап. И с това приключихме дебата. Благодаря на всички ви многобройните изказвания показаха колко е важен за нас този въпрос и че голяма част от членовете на нашата комисия са меко казано критично настроени към предложението на комисията във връзка с, обясненията за споразумението за свободна търговия се разбра, че на някой от нас им се обръщат стомасите. Така че, моля, господин комисар, приемете сериозно въпросите, които бяха повдигнати тук. Предайте ги, доколкото ви познавам, ще го направите непременно, но в крайна сметка Имайте предвид, че и Европейския парламент трябва да подкрепи споразумението за свободна а, търговия. От друга страна, повечето граждани имат големи резерви към клонингите. Намираме се в фаза, в края на мандата на този парламент. Този въпрос ще ни се задава. Така че на мястото на комисията бих пипал много внимателно а, в областта на клонираните продукти. Много интересно как ще продължи работата в следващия парламент. За сега благодаря ви най-сърдечно за този дебат и а, благодаря ви, че защитихте вашия, вашето предложение. Сега Желая на всички приятна почивка. Следващата ни среща е на 17 февруари право на вода. Това е гражданската инициатива. Всички, които бяха днес тук, надявам се, ще бъдат на следващия понеделник, ще бъдат тук, а следващото заседание на комисията нормално ще е на 20 февруари. Благодаря.